Продължаваме към следващата точка – избор на заместник-председатели. По този въпрос предлагам крайен срок за номинации 13 часа. Би трябвало на заместник генералния секретар да подадете своите номинации 00101 панорамния етаж на председателството в сградата Луис Вайс. Предполагам, че всичко е ясно. Прекратявам заседанието. То ще продължи в 15 часа. Благодаря. Congratulations. Okay. It's fine. Okay. Thank you.